Allora, buon pomeriggio, noi riprendiamo subito il, il dibattito, lo abbiamo detto oggi quando ci siamo salutati. продължаваме дебата от сутринта, а именно тема, втората тематична група, която ни остана – за начините на, за подобряване на взаимодействието и сътрудничеството между институциите и агенциите, ангажирани с борбата срещу организираната престъпност на национално, европейско и международно ниво. Стигнахме до точката за италианските органи и техните партньори на европейско и международно ниво. Тук е националният прокурор Пиетро Грасо, който е начело на италианският орган, разследващ делата срещу мафията. Ще дам думата на националния прокурор на Италия, за да ни представи накратко начините за взаимодействие. Също така бих искала господин прокурор да ни разкажете с няколко думи как развивате дейност не само в Италия, а и на международно равнище. Каква дейност развивате в борбата ви срещу мафията? Започваме, както обикновено, с презентация на прокурор Грасо. След това даваме думата на координаторите и отново думата на прокурор Грасо. Дано да имаме време. Благодарим за поканата. Заповядайте. Е, non posso <clears throat> iniziare il mio inter... Благодаря ви. Не мога да започна своето изложение без да припомня на всички тук присъстващи за бившия ни колега Джовани Фалконе, който беше един изтъкнат магистрат води борба срещу организираната престъпност. 1992 година той бе убит и бе много важна фигура за сътрудничеството по противодействието на организираната престъпност. Затова започвам да говоря с, так, много голяма емоция за сътрудничеството на европейско равнище. Помня мечтата, която имаше господин Фалконе и тя става реалност днес. Това бе една огромна задача, едно огромно усилие за създаване на мрежа за сътрудничество и хармонизиране на вътрешното право на държавите членки в усилията да се пребори организираната престъпност. Аз съм прокурор, който работи в тази област и трябва да кажа, че Джовани Фалконе беше един вид пророк за времето си, но много от нещата, които казваше, не бяха чути. Много са организации, които наподобяват мафията в Италия. Имаме Коза Ностра, Каморан, Дрангета в Калаприя и други. Те имат териториални връзки. Всички се намират в собствен район, където поддържат ефективен контрол. Но тяхното влияние отива далеч от границите на тяхната територия. И те се възползват от всички възможности, които предлага глобализацията на економиката и технологията за това се сформират такива престъпни съюзи с други престъпни групировки. Тук ще спомена мексиканските и колумбийските картели, Коза Ностра в Америка, турската мафия, руската мафия, нигерийската мафия, мафията в Албания и всички онези различни престъпни групировки на изток, за които сте чували. Така че това са най-различни проявления на престъпна дейност. И в хода на нашите разследвания ние сме попадали на тях. Затова си даваме сметка, че тези престъпни групировки са обвързани и имат общи подходи към извършването на престъпления. Те съгласуват операциите по изпиране на пари, например, по трафика – имат различни споразумения за ненападение помежду си. Разпределят си пазарите, сферите на влияние. И тук аз не говоря само за наркотрафика и изпирането на пари. Тук говоря за много други престъпни деяния. И престъпността ги извършва в световен мащаб. Мафията бива водена от развитието в геополитически план и много бързо открива източниците на печалба и започва да упражнява давление там, където може да извлече максимална полза. Те се възползват от всичко в геополитически план. Днешната мафия предоставя много услуги на клиентите си. И в този смисъл ние сме наясно как те извършват привидно законни дейности, предоставят услуги, които изглеждат легитимни, до там, че цялата им дейност преминава в законната сфера. Ето това е една от характеристиките на престъпната дейност и тя все повече се превръща в една от чертите на трансграничната престъпност, която се извършва от е, най-различни групи, които предоставят стоки и услуги, частично нелегално, части, частично легално. Това включва трафик на оръжие, на взривоопасни вещества и други. Скорошните ни разследвания показват, че има и нови характеристики в тези по-големи организации. Италианските престъпни групировки, например, с течение на времето реагираха на следствените мерки, станаха по-гъвкави, преустроиха се, изградиха малки ядра, малки по модела на терористичните организации – това им дава най-голяма възможност за действие. Сегментирани са и работят индивидуално, така че връзка между отделните клетки да няма. И след като бъде извършена съответната дейност, всички те се разбягват и нямат връзка помежду си. Съответно, трафика може да продължи без да има възможност да бъде установена самоличността на лицата, които се явяват извършителя, още по-малко могат да бъдат подведени те пред, подведени под отговорност и изправени пред съда. Именно по тази причина ние трябва целево да работим по отношение на тези организации. Това да е в основата на нашата дейност. Печалбата е движещата сила. И трафикът, който се осъществява, минава всички граници, така както и тероризма. В цял свят е много трудно да бъде осъзнат мащаба на това явление, тъй като печалбите биват препирани – и след това средствата биват вложени отново в незаконна дейност. Е, ние трябва да можем да отнемем тези престъпни облаги и да ги иземем от ръцете на извършителите. Ето това е предизвикателството, пред което сме изправени. Мафията разполага с огромни доходи. Продължават да разширяват обхвата на своята дейност и приходите си, търгуват с оръжие, намират нови пазари, които да им донесат огромни печалби, където има по-малка вероятност да бъдат разкрити и съответно наказани в областта на трафика на хора, това е една област, която е дерегулирана, развиват дейност, е, токсичните отпадъци, произведения на изкуството, фалшифицирани лекарства, пиратството, в днешно време можем да го добавим. Така че правната система е в криза, а економическата криза – допълва тази картина и хората са много по-податливи на лихварство и организираната престъпно може да се възползва от създалата се ситуация и да вреди на малките и средни предприятия. През изминалите години в Италия бе приоритизирана борбата срещу организираната престъпност. Постарали сме се да насочим вниманието към изземането и отнемането в полза на държавата на облагите от престъпна дейност и това е неделима част от е, наказателния кодекс. В Италия тези елементи са неделима част от оперативната работа срещу тези явления, които вредят на обществото и носят огромни доходи за престъпността. Освен това, така се заструшава и социалната система и правната система. Имаме законодателство, което а, подпомага дейността на директ акцията за борба срещу организираната престъпност. Но необходимо а, разследванията срещу организираната престъпност да бъдат по-добре съгласувани с действията по иземане на имущество от престъпна дейност. Иземане на недвижимости, на активите на предприятия, говорим за имущество възлизащо на 400 милиона евро. Това са средства, които могат да бъдат препрани в международен а, план. А, институциите се умяха да установят какви са точно тези имоти, за които говоря, които бяха иззети, въпреки че извършителите се опитаха да ги представят като един вид социална дейност. Освен това сме иземали акции, дялови, равни на 2 милиарда евро, които бяха вложени в фонд, използван И тези средства бяха след това използвани за борба срещу мафията, организираната престъпност и други незаконни организации. Така че се опитваме да разбием а, този порочен а, кръг и да го превърнем в а, едно полезно средство за борба срещу организираната престъпност, борба, която водим непрестанно. Винаги се появяват нови начини за канализиране и освояване на постъпленията от престъпна дейност. И престъпниците намират начини да влагат тези средства. Има данъчни райове, убежища. И за нас там се крие разковничето, защото има много престъпни облаги, които биват влагани на такива места и затова е необходимо ние да имаме достъп до тях. В световен мащаб се оказва, че много от тези доходи биват осигуряване на едно място, след това се прехвърлят на друго място, на някой трети континент – и има огромни такива вериги за извършване на престъпна дейност, които обхващат целия свят. В някои случаи тези печалби биват вложени в Италия, друг път другаде. Това, което казвам, въжи за много други държави. Е необходимо да положим усилия да разполагаме с правни разпоредби, които да ни позволят да извършваме следствените действия. В противен случай няма да постигнем нищо значимо. Ние сме поели ангажимент да водим битка срещу организираната престъпност навсякъде. Това е нашата крайна цел. Така че не само сме поели този ангажимент, но на лице и е решимост да постигнем успех. Трябва обаче да признае, че не винаги стигаме до сътрудничество с другите държави, не получаваме подкрепа от тях. Сега сме намерили една противоотрова, чрез която да се борим срещу престъпността, но за да постигнем успех е необходимо сътрудничеството на много държави. Освен тази подкрепа ни е необходима и нещо друго. Тези престъпления не са местни. Всички виждаме е, каква, какво зло са наркотиците и държавите просто си затварят очите и оставят престъпниците да развиват своята дейност безнаказано. За да преодолеем това положение на нещата, трябва да има сътрудничество между прокуратурата и съдилищата, да имаме един световен отговор на явлението. Италианското законодателство, което е съвременено, трябва да бъде пренесено и другаде. А, ние имаме определение за всички тези престъпни състави а, в Италия. Освен това, има и допълнителни състави, които са например, сговор за извършване на определени видове престъпления. Така че е необходимо да има ясни определения, дефиниции за различните престъпни деяния във всички държави членки. Именно по този начин бихме се умели да изправим извършителите пред съда ако имаме един такъв изчерпателен списък на всички престъпни състави, така по-лесно ще се стигне до осъдителни присъди възоснова на конвенцията от Палермо от 2000-та година. Именно тогава за първи път е, започнахме да работим по линия на трафика. Така че италианската система има някои много полезни характеристики, които могат да бъдат пренесени във вътрешното право на другите държави членки. Имаме също така и специализирано следствено звено, което аз ръководя. Разчитаме до голяма степен на помощта на полицейските служби. В нашата правна система магистратите са унези, които се явяват водещи фигури, а те извършват, а полицията води разследването. Така че отговорността за самото разследване а, в зависимост от подсъдността или подведомствеността, е под ръководството на прокурора, но има и една разпоредба, която позволява сътрудничество в различните райони на страната. И ако а, има пропуски в хода на разследването, то тогава то може да бъде пренасочено на по-високо равнище. понякога се скъсва връзката между международните рамкови конвенции и инструментариума, който е предвиден по правилниците за прилагане. Имам тук предвид е, и целевата група за разследване на финансови е, престъпления. Тук се скъсва нишката между вътрешното право и международните спогодби, свързани с организираната транснационална престъпност. На теория разполагаме с добра уредба, но това е на по-високо равнище. На практика има пропуски и не можем достатъчно ефективно да противодействаме на организираната престъпност. Това са пропуските, които трябва да преодолеем за да разполагаме с необходимия инструментариум, който да е съизмерим а, с правните разпоредби. А, ще бъда а, кратък, ще ви оставя целият документ, за да можете да се запознаете с него на спокойствие. Можете също така да се запознаете с а, допълнителната информация, към която се правят а, препратки, за да разберете какво е текущото състояние. Трудно е да се осъществи обмен на инфор... информация на международно равнище поради а, факта, че а, тези престъпни облаги могат да се намират другаде, трудно е да бъде получен достъп до банкови сметки. Много малко държави в Европа имат централизирани звена за съхранение на банкови данни и на данни свързани с сметки и имущество, по което са назначени синдици. А, също така и в областта на замразяването на имущество. 19 от държавите членки са транспонирали разпоредбите, свързани с иземането на активи, но в много от тях е, липсва достатъчно подробна уредба. А тези мерки са необходими и са необходими да бъдат изпълнявани в кратки срокове. законодателната власт не винаги, т.е. правоприлагащите органи не винаги прилагат на практика това, което се е разработено от законодателя. В някои държави се прилагат, в други не. И това се явява сериозен проблем, защото той уронва ефективността на предвидените мерки. Повечето от държавите вече имат равностойни принципни разпоредби за иземане на имущество в случай, че има постановена осъдителна присъда. Ако не могат да бъдат иззети конкретните престъпни облаги в страната на извършителство, то тогава те, вместо тях могат да бъдат иззети други активи, но това не винаги е осъществимо и не винаги могат да бъдат проследени активите, които се намират в друга страна, именно поради пречките пред следствените действия всички тези постъпления от престъпна дейност могат да бъдат изнесени в друга държава и могат да бъдат използвани по незаконен под за по-нататъчни престъпна дейност и съответно да се вливат в престъпната система, като по този начин а, се занижава качеството на живот в определена страна. Затова ние сме призовани да направим максимума, за да пресечем дейността на тези престъпни организации, независимо къде се намират в Европейския съюз, именно в интерес на международната солидарност и общите ангажименти, които сме поели трябва да удвоим усилията си и на национално и на международно равнище и е абсолютно задължително всички да си дадем сметка, че борбата срещу международната организирана престъпност следва да бъде приоритет както на европейско, така и на национално равнище и в международен план. Това може да стане по различни начини, но всички ние имаме съвършенно ясни цели да изкореним организираната престъпност в държавите си и в Европейския съюз. Най-различни предложения са правени как да постигнем това. Има предложение за директива от съвета за иземането на имуществото и престъпните облаги – има предложение на комисията, предстои директива за наказателна санкция и ние се надяваме, че по този начин ще допренесем за успеха на тези усилия, които полагаме в Европейския съюз, за да има един ефективен и съразмерен правен инструмент. Жизнено важно е да бъде изкоренена и корупцията. Имам предвид корупция, извършвана от физически лица. Важно е за Европейския съюз това да бъде постигнато. Всички са поели ангажимент да използват наличния инструментариум – и въпросът опира до правоприлагането. Трябва в вътрешното право да бъдат пренесени всички онези инструменти, които съществуват на европейско равнище, но все още не са въведени във вътрешното право. И в заключение, задължително е да разполагаме с ефективен инструментариум да противодействаме на организираната престъпност. Явлението, пред което сме изправени днес, е различно от онова от миналото. А, ние разполагаме с директивата за съхранението на данните, за данните с, свързани с мобилните телефони. В Италия има такова предложение за ограничаване на сроковете за съхранение на данните до 6 месеца. И като представител на съдебна полиция, аз бих казал, че това би било катастрофално за разследванията, ако ние не разполагаме с тези данни при изтичане на 6-месечния срок. Да, има искрени усилия в Европейския съюз и другаде да бъде направено необходимото и да се оцени необходимостта от по-нататъчни дела срещу престъпниците, които извършват своята дейност е, в ничия земя в международен план. Благодаря, казва председателя. Това беше едно много обстойно представене. Ще дам думата на координаторите по две минути всеки, както и сутринта. Госпожа Матио. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на прокурор за това, че прие нашата покана и изложи нещата толкова ясно и свързано с работата му на терена. На първо място въпросът ми е свързан с границите. Когато ви слуша човек и когато слуша човек презентациите, като, като тази та сутрешните, където се говореше за трафик на наркотици от Латинска Америка или трафик на оръжие с происход от е, Балканския полуостров, искам да ви попитам. Според вас, границите, които не съществуват вече, защото не съществуват за вътрешността на Европейския съюз, това дали има въздействие върху организираната престъпност вътре в Евросъюза или не. Ако това е така, може би вече не трябва да правим разлика между външна и вътрешна организирана престъпност. Това ми е първият въпрос. Вторият е дали нашите резултати от проучванията са достатъчно добри, достатъчно надежни. Резултатите, с които вие боравите, произхождащи от двустранни анкети, например, от двустранни проучвания. Дали тези резултати са по-добри или резултатите, които получавате от Евроюст, Европол и други европейски Агенция, Искам да чуя вашето мнение като оперативен работник. Благодаря. Минути, лоноревле Крошета. Благодаря, господин, госпожо Матьо, господин Крочета, социалисти и демократи. Благодаря ви, господин прокурор, за това, че дойдохте да разговаряте с нас. И преди сме работили заедно с вас. Всъщност, вие ни помогнахте да структурираме тази парламентарна комисия, да определим целите си. А, вие говорихте за геополитическите фактори, който е един въпрос от голямо значение, според мен. Не мисля, че по-подробно го трябва да се разгледа той. Вярно е, че философи тип мафия са доста пръснати из света. Знаем, че има различни мафии, има Коза Ностра, има Дрангетата в а, Калабрия и а, пипалата им достигат на много места, но трудно е Трудно е да се твърди, че всичките международни организации са построени на базата на този модел. Въпреки, че се е, казва така понякога че е, всичките те е, водят началото си е, от Италия. Но при всички положения има международни канали за трафик, които са много добре развити. Та искам да знам вие какво мислите по този въпрос, като един магистрат. Сега, ние знаем а, доста за това как е структурирана мафията в страните, в които тя действа. Също знаем кои са често се говори за Балканите, за Източна Европа в тази връзка, но бих искал да знам, тези организации тип мафия, когато те... Аз знам, че те са най-успешни в страни, където полицията е като че ли по-слаба, по-малко ефективна. Но как функционират те в страни като Германия, като Белгия, като Холандия? А, интересно е как във всичките отделни държави членки е организирана мафията. Държави членки на Европейския съюз. Тогава ще можем по-ясно да си представим как, какво е, е явлението, с което се борим. Господин Нютон Дън, две минути. Благодаря, госпожо председател. Господин прокурор, благодаря ви, че дойдохте да говорите с нас. Задачата ви е много трудна. Какво, ви, какво би ви било от полза? Какво би ви помогнало на европейско равнище? Мислите ли, че има нужда от Европейска прокуратура? Мислите ли, че има нужда от наказателно законодателство? Мислите ли, че има нужда от Европейско ФБР? Смятате ли, че трябва да има санкции, е, наказания на ниво Европейски съюз, така че те да са еднакви във всички държави членки, за да е, не могат е, престъпниците да се специализират в една държава членка, където им е по-удобно? Мислите ли, че има нужда от европейски затвори? Какво искате да препоръчаме до година, когато приключим работата на тази временна комисия? Благодаря. Господин Къркоп, две минути. Благодаря, госпожо председател. Преди малко чухме, че в Европа няма граници. Трябва да кажа, че в контекста на дискусиите ни се вижда, че има много граници. Има технологични граници, телекомуникационни граници, граници на наказателното право, финансови граници, банкови граници, професионални граници. И всичките тези правила, които се прилагат спрямо съвсем легитимни стопански дейности и промишлени интереси. Ние знаем обаче, че много от прането на пари, е, фалшификациите е, се скриват именно зад такива законни дейности. Та, и във връзка с това, което попита господин Нютън Дън, и аз искам да чуя по какъв начин ние можем да ви помогнем във вашата работа. Вие сте от особена страна с особена криминалност. И работата ви е доста тежка. Аз знам, че граници има а, и, и, и тези граници всъщност дават убежище на. А, хората и организациите, за които а, говорим. Та, какво може да направим, за да а, подпомогнем работата ви? Нашата комисия се занимава с а, различни, разнородни а, криминални интереси и дейности. Та, а, мислите ли, че вие, благодарение на опита си, можете да предложите нещо на а, Европейския съюз и на нашата комисия? Господин Сондегард от е, Обединената левеца. Две минути. Благодаря. Основната е, тема беше как си сътрудничат различните институции, ведомства, комисии в Италия. Е, тогава, когато конфликта е между добрите и лошите, нещата са ясни. Може трудно да се спечели един такъв конфликт, една такава битка, но, но е разбираем. Проблем има обаче тогава, когато лошите успеят да проникнат в институциите на добрите. Тоест, ако полицията не е изцяло насочена а, в борбата с мафията, ако също въжи за административната система и за съдебната система, това става, ако има проникване от страна на мафията в тия организации. Та, искам да ви попитам в каква степен това е така? Защото това е едно сериозно предизвикателство в борбата с мафията. Господин Бургеци от две минути. Благодаря. Сърдечно благодаря на прокурора за това, че дойде да се види с нас. Поздравявам го за постигнатото до тук и му желая много успехи в бъдеще. Не само по отношение на нашата страна, но и Европейския съюз като цяло. Нужни са такива хора като вас, за да се осигури едно ефективно противодействие на организираната престъпност защото наистина при организирата престъпност рискът от заразяване е много голям. Всички сме били засегнати от е, дейностите на такива организации. Е, това е един много деликатен сектор на дейност. От голямо историческо и политическо значение. Та... Ще ми се да чуя в каква степен италианската държава, според вас, е въвлечена в дейностите на мафията. Имате ли такава информация? Аз знам, че част от информацията и от документите са поверителни но ние в нашата парламентарна комисия се занимаваме с много важна тема и е важно да имаме достъп до информация. Ние като анкетна комисия, като разследваща комисия, трябва да имаме достъп до информация, пълен достъп. Трябва ни пълен достъп, например, до информация за активите на мафията, тяхното изземане – от кого са иззети, къде са отишли тия активи, трябва ни информация и за полицейските дейности, а, за арестите на а, известни мафиоти. Някои от тях са били задържани в дома им, всъщност. А, всичко това е информация, която ни е необходима. Това го дължим на държавите членки. Ние сме разследваща комисия и трябва да достигнем максимално близко до а, истината. Господин Яколина, докладчика, две минути. Благодаря, госпожо председател. С голям интерес изслушах а, презентацията на а, прокурора Грасо. Той говори за имуществото придобито по престъпен път, от престъпна дейност, начин по който може да се ползва а, и а, международното, трансграничното измерение на тези активи. Два въпроса искам да повдигна. Говорите за а, това, че организираната престъпност няма териториален характер, че не е обвързана с конкретна страна, че вече не е гражданин на определена страна, няма гражданство. Искам да знам по-точно Господин Фалконе сигурно преди 20 години не би допуснал, а, че а, е, този въпрос ще би се превърнал в толкова голям, че да се гледа на европейско ниво. Ние имаме една година да напишем доклада си, така че искам а, да ми кажете, ако обичате, какво мислите за международното полицейско и съдебно сътрудничество? Това е нещо, което е от огромно значение за борбата с мафията. Трябва да се занимаем с економическите дейности, това число незаконните стопански дейности. Какво мислите за това да се създаде Европейска прокуратура? Смятате ли, че това би спомогнало за инициативата? Говорихте за типа връзки в мафиотските организации, участие и начина по който това се определя в различни страни извън Италия. Но имате ли повече информация за това в, извън Италия, какво е уредено? Госпожа Борсолино, благодаря. Госпожо председател, благодаря ви и на вас, господин прокурор, за ясния анализ, който направихте на организираната престъпност на международната сцена. Мисля, че е, трябва да разглеждаме и въпроса за превенцията. Как да предотвратим това, което твърде дълго вече се случва в Италия? Какво можем да направим, а, е, за да приобщим и други европейски държави? в борбата с това феномен. Говорихте за член 116а. Говорихме за възможността да се създаде Европейска прокуратура. Говорихме за съвместни а, екипи за разследване. Говорихме вече и за уеднаквяване на законодателството. Тя по въпроса за активите от незаконна дейност. Естествено, важни са средствата, размера на сумите, които са задържани в а, Италия и тяхното пренасочване за а, социални услуги. Корупцията обаче води до, у, у, до огромни загуби за бюджета. Всъщност корупцията представлява голяма част от имуществото, придобито по престъпен път. Знаем за това колко проникнала е мафията в политиката в Италия. Какво може да направим, за да предотвратим, да спрем този процес и да го предотвратим в други страни? Господин Вайле. Госпожа Вайле, извинете. Накратко ще се изкажа. В изложението си казахте, че вече е възможно да се конфискуват активи, поне там, където е извършено престъплението. Мислите ли, че европейските директиви е, са достатъчни, за да се преследват тия престъпления? Има страни, в които още не е транспонирана тази директива. Аз мисля, че конфискацията е много важен инструмент в борбата с престъпността. Ако може по този въпрос да кажете нещо, благодаря. Благодаря и накрая господин Дзевка. Едно кратко питание до пана. Благодаря. Господин прокурор, имам съвсем кратък въпрос, тъй като вие сте практик. А Европейският парламент е законодателна институция. Във вашата страна вие също се вие също работите в рамките на съществуващото италианско законодателство. Така че каква е връзката между съществуващото законодателство, било национално и европейско? Доб... Как, как бихте го окачествили като добро, лошо или средно добро? Организираната престъпност следва да бъде борена с обединени сили и това за момента не се случва. Какви би трябвало да бъдат механизмите за добавена стоеност според вас? в европейското законодателство, за да може националното законодателство да бъде обогатено, оплодено отвън. Благодаря. Passo per poter rispondere a tutti gli interventi, so che sarà difficile, <laughs> abbiamo 5 Давам думата сега на господин прокурора за 5 минути и опит да отговори на всичко зададено му като въпрос. Allora, sarò, userò eh, il metodo del... Благодаря. Съвсем накратко, телеграфно ще а, се изкажа в отговор на въпросите. Границите. Да, в Европа има граници. И те трябва да се охраняват. А, има и външни граници, е, те трудно се охраняват, но имаме и е, вътрешни разделители. На някои места е, изключително лесно се влиза в Европа по сухопътни граници, по морски граници. А, те трябва да се охраняват много-много зорко. Това са пътищата, по които се внасят стоки в Европа. Следващия въпрос. Двустранни разследвания или многостранни разследвания. Всяко разследване трябва да се управлява особено внимателно. А, защото разследването е функция на престъплението. Ако е международно престъплението, тогава и а, а, разследването ще трябва да бъде многостранно. Аз лично съм се занимавал с координацията на разследвания, някои от които са били много-много успешни. Успявали сме едновременно да задържаме лица в различни страни. А, Издавани са съдебни поръчки, обменяла се информация. Всичко това са много добре съгласувани дейности. Само, че е, трябва много бързо да се действа, защото престъпниците се е, е, движат бързо. Не бива да ги изпускаме от поглед. Та, трябва да направим всичко необходимо, за да проследяваме престъпниците, за да са изчезнали, да са преместили някъде, докато ние се сетим да тръгнем да ги гоним. После, е геополитическото измерение. Съгласен съм при събарянето на Берлинската стена един мафиот се обади на друг в западен Берлин и му каже бързо отивай в източен Берлин. Ма защо? Купуваме неща, дискотеки, пицури, ресторанти, всичко, което можеш. И сега става така. Това е само едно обаждане, което обаче аз засякох. Сега, там, където има а, пропуски в политическата система, а, естествено, а, мафията, престъпниците ще се възползват от това престъпниците искат да постигнат максимално влияние, да постигнат максимална власт в обществото, в чисто социален план, в економически план и в политически план. Има държави, е, където организираната престъпност управлява е, много голямо влияние върху институциите, върху властта. там, където мафията е тясно влетена в бизнеса, много трудно се проследява нейната дейност, защото имат много ясни стратегии. Това въжи и за Италия. В много страни не може да се измери с статистика дейността на организираната престъпност. Аз не говоря за статистика за убийствата, например. Това не е най-важната, не е точната статистика. Това няма да ви даде никаква информация за това колко сделки, колко незаконни а, операции се извършват. Трябва да се разследват хора, които на пръв поглед може изобщо да не се занимават с криминална дейност. Така че трябва да се е, разчита на разузнаване, на информация, сигнали, всякакви улики, на базата на които вече може да се търси някакво международно проследяване. Може да се окаже, че това, което при вас изглежда съвсем нормално, е добре познато в друга страна. Е, много случаи на подобно сътрудничество имаме между, в, между е, Южна и Източна, и, извинете, и Северна Италия. Много пъти има дейности, привидно законни в Северна Италия, които обаче всъщност в крайна сметка не са законни и ги извършват лица, които са от Южна Италия. Аз не казвам, че има някаква етническа маркираност на дейността, но. Мафията трудно се поддава на разследване и на полицейски контрол. Опитваме се да влезем в тези ситно сплетени мрежи. В противен случай няма как да осигурим някаква превенция. Сега, европейско наказателно законодателство. Ако законодателството се прилага правилно навсякъде в Европа, това би било особено полезно, особено ако имаме взаимно признаване. Да, добре би било да има а, законодателство еднакво в а, цяла Европа. Не звучи много реалистично това, но аз вярвам в, утоп, в утопии. Постижимо е това един ден. Аз съм задължен да съм а, оптимист с работата, която върша сега. Общностни а, затвори не ни трябват, но европейско законодателство да. Трябва ни повече и по-ефективен обмен на информация. Трябва ни е, засилено сътрудничество на правните служби, на съдебната система. А, Всъщност не във всички страни има законодателство за а, информаторите. А, би било полезно да имаме общо законодателство по този въпрос. Също така, какво се прави с а, лицата а, лишени от свобода, мафиоти по какъв начин се третират. Да, полезно би било да имаме европейско наказателство, наказателно законодателство. Европейски прокурор. Няколко от вас зададоха този въпрос. Не мисля, че може да се надяваме на някакъв супер прокурор на европейско равнище. Защо? Това би означавало държавите членки да се откажат част от част от правомощията си, разследователските си правомощия и да ги предостъпят на един европейски а, а, прокурор. Но ако има такъв прокурор, който да може да а, осигурява наказателно преследване в цяла Европа по един и същи начин, това било нещо безценно. Той трябва да бъде обаче изключително независим и надежен. Трябва да бъде независим от всяка изпълнителна власт. Трябва да може да разследва всякакви потенциални престъпления и да води полицейски разследвания. Това е един модел, който може да се окаже изпълним на европейско равнище, така че да се е, отбраняват интересите на Съюза. Тези, тези интереси трябва да се защитават именно на правилното за тази цел ниво, над националното ниво пак по въпроса за границите. Знам, че има много граници. Има технологични граници, има граници на интересите. Това, което ни трябва обаче е обща граница срещу престъпността. Трябва също така да се сливаме, да, да съчетаваме усилията си срещу основните видове престъпност, контрабандата, фалшификацията. И незаконната търговия. Би могло да има едно звено а, на европейско ниво, което да се занимава с а, точно тези въпроси. Може би първоначално да се почне с дипломатически инициативи. Много от проблемите, пред които сме изправени, водят началото си от други континенти и Европа се явява просто жертва, както с економическата криза. И други нещастия, които ни сполетяха през последните няколко години. В Италия има редица агенции, които си сътрудничат. Е, да, вярно е, че е възможно да има проникнали в тези организации лица от мафията. Аз съм виждал, като прокурор в Палермо, съм виждал, че определено има хора около мене, които работят или помагат на мафията. Бил съм в състояние дори да разкрия такива лица. И сме успявали своевременно да отстраним този рак, който подра... подриваше в много голяма степен на следователската ни работа. Но нещата са в ръцете на институциите. Изключително е важно институциите да изпълняват задачите си с максимална почтеност и да е, отстраняват всякакви такива случаи на нелоялност. Господин Бургецио. Съгласен съм с вас. Много е важно да достигнете до истината. Това е целта на вашата парламентарна комисия. Аз съм неодавна разговарях с един информатор. А, отново дадох ход на вече закрито а, разследване. Вие знаете, че а, доста време отнемат подобни разследвания. Дават се определен вид показания. И това е типичен, типичен пример за това как не трябва да стават нещата, да не се довършват и после да се почват от начало и да се дава такъв, така, възможност за двупосочно протичане на информация. Опитваме се да постигнем една по-приемлива система и в европейски а, а, план. Помня един случай, когато, се, когато взривиха една кола на телохранител, когато колата на Фалконе всъщност беше е, взривена, докато минава по моста. И колко надалече имаше парчета човешка плът. Всичко това е, е чудовищно и е, по никакъв начин не бива да допускаме, дори да си мислим, че държавата може да има някаква връзка с това. После, е, съдебното сътрудничество. Вече казах за е, европейския прокурор. Ако дадени престъпления съществуват само поради съществуването на определени условия, например поради съществуването на мафията в части от Италия, трябва да се направи а, максимално точен анализ, именно от гледна точка на престъпността така че да се е, е, обхванат всички престъпления. Не говоря за дребните престъпления, разбира се, а за такива, които и оказват влияние върху цялото е, общество. Економически престъпления в това число. Това, което трябва да кажем е, че е, да, необходими са конкретни е, престъпления, конкретно определени е, престъпления, но трябва да сме сигурни, че ако ще са общи тия определения, те ще могат еднообразно да се тълкуват от националните съди и е да осигурим еднообразни наказания и санкции. Знаем, че се появяват нови видове престъпления. Имаме Случай на подпомагане отвън, външно подпомагане. А, това, това са престъпления, които много трудно се доказват. Трябват ни изисквания спрямо доказателствата. Не може по собствено усмотрение да гледаме а, нещата постоянно. Трябва да е ясно определен състава на престъплението, и а, след това вече трябва да се реши дали да се включи а, дадено правонарушение в а, наказателния кодекс или наказателственото, наказателното законодателство. После, външното участие е, е, в криминална дейност е нещо много важно, което, както казах, много трудно се проследя, проследява. Но ако ще санкционирате, ако ще наказвате определено поведение, това поведение трябва да бъде универсално признато. След малко свършвам, извинявам се. Корупцията. Корупцията, да. Е, има връзка е, между мафията и е, политиката. Няма какво да го крием. Имаме закони за това, а, но сме, сме разкривали случаи, които след това са отстранени от дейност и дори цели органи са разпускани, защото те е трябвало да действат в интерес, за да защитават интересите на гражданите, а всъщност не, не са вършили тая работа. Напротив, те са защитавали единствено интересите на малка група хора криминално проявени. Много е нашумял и въпроса за е, подаряването на гласове срещу услуги. В Италия става въпрос за много пари. И явно е, това, с което се борим, не е достатъчно, не е адекватно. После е, прането на пари. Е, законодателството много се различава в целия Европейски съюз. Мисля, че на нас би ни било полезно да се получим от опита от а, е, други държави членки. Има някои рамкови решения, които вече са ратифицирани, но все още не се прилагат. Но а, това е един проблем с а, прилагането, с именно прилагането на законодателство. И, а, има много дълъг списък с притеснява, притеснителни, излагащи а, примери за това а, кога не работи изпълнението. Да, и други страни са започнали да а, прилагат част от тези рамкови споразумения, но Италия, за съжаление, все още не е. И не е достатъчно а, просто да имаме някакво рамково законодателство. Трябва ни а, нещо с силата на закон, което да се прилага в цяла Европа. Не във всички страни има адекватно законодателство за изземането и конфискуването на активи от престъпна дейност. Може би не си дават сметка колко е важно да има такова законодателство обаче. Защото по такъв начин успяваме да ударим престъпните организации в джоба. така ги затрудняваме. Като им иземем а, имуществото, трябва много повече време, отново им трябва време да натрупат ново, за да могат да работят с него. Заключение. Да, трябва ни наказателно законодателство, ни трябват и превантивни мерки – Превенцията е от огромно значение. Не бива да си мислим, че единствения начин за борба с престъпността е чрез наказание. Не. Може да се борим и чрез прилагане на вече съществуващо законодателство, и чрез пре, превенция. Извинявам се, че така разпокъсано отговорих на въпросите ми, но за да дам изчерпателен отговор, биха ми трябвали седмици. Благодаря, доктор Грасо. Много интересно бе изложението ви. Също така бяха много интересни и отговорите на въпросите. Е, целият ден още от, сутринта е изключително вълнуващо се развива. Интересни са и въпросите за ново италианско законодателство и законодателство на европейско ниво. Още веднъж ви благодаря за тази възможност да поговорим с вас по тези така важни въпроси. А това е списък решения, които предстои да се изпълнят, това, което ми показвате сега. Те е трябвало да се изпълнят още преди а, Лисабонския договор. Това са тези, които още не са транспонирани в Италия както и в някои други страни, също ни оставяте е, екземпляр от словото си. Благодаря много. Следващия експерт, който, който ще изслушаме днес е от Франция, Жан-Жак Колумби, който е ръководител на отдела по международни отношения в Министерството на вътрешните работи на Франция. Той ще ни запознае с сътрудничеството между международни органи и европейски органи. Както и някои френски институции. Интересуват ни оперативните ви трудности, тези, с които се сблъсквате, когато трябва едно разследване да премина от френско национално ниво на европейско или международно ниво. Заповядайте. Pardon, j'imagine que ça fonctionne. Да, благодаря. Добър ден. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на присъстващите. Ще се опитам да бъда възможно най-кратък при първото си изявление. След това ще ви изчакам въпросите и ще отговоря. Аз съм полицай, принадлежа на френските правораздаващи органи и управлявам отдели и секции, които именно това целят. Оперативно сътрудничество за борба с организираната престъпност. Доколкото чувам тук, акцентът е определено и италиански, така че сега е мой ред да кажа, че във Франция наистина нямаме италиански тип организирана престъпност, а именно огромна, могъща, мощна мафиотска структура, която дори хвърля сенка върху държавата. Сега, липсата на френска мафия не значи, че няма френска организирана престъпност. И така, за да ви стане ясно, искам просто да ви кажа, че нашата организирана престъпност е многолика, многообразна. Например, използваме различна терминология. Говорим за влиянието на италианската мафия във Франция. Даже понякога се казва, че аз съм, и е, някога моите колеги се шегуват с мен и казват, че аз съм единственият френски полицай от неиталиански происход, който е участвал на терена в антимафиотски операции. Използвам да поздравя госпожа Борселино, и да и кажа, че ми бе изключително приятно да си сътруднича с нейния брат, който също участваше в нашите операции. Имаме и друг вид мафии във Франция, руска, южноамериканска, южноафриканска, азиатска или пък източноевропейска. Тоест, за да ви дам някои конкретни примери, всъщност мога изобщо да сложа общия знаменател на френска организирана престъпност, а именно френско родени в Франция престъпници, които оперират от Франция към е, външния свят. И тук също има определена класификация. В международен смисъл често акцентът се слага другаде, но ние като французи трябва да знаем, че 75% от престъпленията, които се случват в нашата държава, са френски. И от тях 80% са организирана престъпност, свързана с трафика на канабис в предградията. Остатъкът е традиционна организирана престъпност, ако мога така да я нарека, а именно групировки, които просъществуват каквото и да им се случи и които прекусяват стената, страната от Лил до Лазурния бряг. И така. Ако имате въпроси по този въпрос, ще отговоря по-нататък. Сега преминавам по точки, географски точки. Корсика. Корсиканската мафия е много прилична на Коза Ностра. 250 хиляди е населението на остров Корсика. Виждате как мащабът се смалява. Но от 2008 година на сетне, когато започва да се тъче по нов начин корсиканската мафиотска плетка, се случват събития от страховити измерения, като например 67 уреждания на сметки. И много от корсиканската мафия идва и на континента, където се занимава с въоръжени обири, грабежи, игрални домове, изнудвания или трафик на хора и на наркотици, свързани са съответно с Латинска Америка и с Африка. И то, тази ост се нарича Корсиканско-Масилска ост марсилската мафия, например, си има тартори, които са изключително могъщи и даже се прехвърлят към Ница, Тулус и Монпелие съвсем накратко продължавам и се придвижвам нагоре към Лил, където има връзки с белгийската мафиотска мрежа. И тук именно е особено важна ролята на организираната престъпност в предградията – специфичен френски феномен и свързан с последните 20 години и вноса от Марокко на канабисова смола от Испания или от Холандия. Тук оборотът е 3 милиарда евро и около 250 тона се консумират във Франция. Тоест, това е основното перо на сивата економика. Другите две големи категории продукти са кокаин и хероин, но те са на второ и трето място с 1 милион евро оборот след канабиса. Голяма част от тези групи участват в е, вноса и продажбите в предградията и съответно са в пряка културна взаимозависимост с производителите, а именно, които са от Марокко, а това именно им се оказва след това много полезно при търговията и пласмента Марокко или Алжир или Тунис. Тоест, групировките, казано накратко и набързо, групировките са организирани на три етажа, на три степени – така поне са организираните в около 400 предградия в моята страна. Това са на първо място местните, местните тартори, които оперират на един конкретен парцел. След това има с мафиоти за свръзка и тук прокурор Грасо сигурно разбира какво искам да кажа. Тези пласьори за свръзка също така участват и в трафика на оръжие. След това вече идват пласьорите на едро, които се занимават вече не с дребни цифри като 10 кг, а с 100 кг и нагоре. Те са във връзка с производителите, те предплащат услугата и след това бързо организират транспорта от Марокко към Испания или към Холандия, след това към Франция. Тоест тук вече структурата се разраства и не само канабис се внася. Тук нещата вече стават по-опасни. Кокаин се внася, чрез е, посредничеството на западния бряг на Африка напоследък, това не е тайна за никого, и чрез съответните марокански престъпни мрежи, въпросният кокаин достига до Франция и го демократизира, ако мога така да кажа, защото стига до стълбищата и до входовете на всички жилищни кооперации в френските предградия. Такова е предлагането че търсенето вече също се променя и престъпността обхваща не само градовете и предградията, а и всички населени селища във Франция. Има много престъпни организации в Франция, но две са особено важни с особена тежест тъй като те внасят тонове при всяка сделка. Тоест, това са транснационални организации, които контролират всички търговски пътища, които са в връзка с служители в Марокко и в Франция и които инвестират не само във Франция, а и в чужбина и техните ръководители, ще ви стане ясно след малко защо толкова подчертавам това, техните ръководители, значи техните тартори са или в Марокко, или в Южна Испания, или в Холандия. Там живеят. Тук предизвикателствата са огромни, както се сещате, защото е свързано тази мрежа е свързана не само с един вид престъпление. 70 до 80% от всичките 60-70 уреждания на сметки чрез ам, проливане на кръв са свързани по един или друг начин с а, канабиса. Вноса, пласмента, качеството му, факта, че не винаги се спазват приетите мафиотски правила и стандарти. Разбира се, тук също се намесват и отвличанията, искането на откупа, за да се притисне една или друга групировка. Някои от групировките са специализирани в въоръжени обиди и грабежи, за да притиснат така конкуренцията и по друг начин. За 7 минути и 50 секунди го вече ви разказвам как стоят нещата във Франция. Защо толкова време отделям? Не за да насоча мислите ви в друга посока, а просто за да ви дам още един пример за това как се използват в моята държава средствата за борба против това. Стратегията, ответната стратегия, разбира се, е, се основава на международното сътрудничество, разбира се, и нашият френски отговор също цели ефикасност и резултатност. Как сме се организирали? За Обменът на информация между полицейските служби от 2000 година насам Франция вече има общ пункт за обмен на информация в главно полицейско управление. От тук вече тръгват канали, които са в услуга на френските оперативни единици, на Прюм, на Шенгенската полиция, на Европол и на Евроюст. Обменът на информация след това преминава в наказателното производство. Сигурно ще ми кажете, че нищо ново по слънцето. Такива неща ги има и в други европейски столици. Особеността обаче на тази френска платформа е, че се характеризира с, с работа, съвместна работа на полицаи, жандармеристи, митничари и магистрати. Те работят съвместно, създават смесени екипи и са всъщност пример за съдебно сътрудничество. Съдебно сътрудничество, което делегира за изпълнението си на полицейските служби съответните правомощия. Например, ако има някакво смесено престъпление, в което са замесени и испанци, литовци и французи, ние, например, можем за 24 часа да съберем информация, която да ни позволи да ги уличим. Сигурно се питате какви други инструменти имаме. Мога да ви разкажа за това, че координираме институционното сътрудничество в двустранното му измерение. Нека да вземем като пример трафикът на наркотици. Току-що цитирах западния бряг на Африка и след това е, пътя между Испания, маршрута между Марокко до Испания. Има друг маршрут обаче, който идва от Южна Америка. Знаем кои са производителите, знаем кои са пласьорите но три са основните страни производителки. Какви са съответно инструментите, които използва Франция за репресивни действия съвместно с партньорите си? Разбира се, имаме офицерите за свръзка, които често са в сянка въпреки че съществуват е, отдавна и има във Франция изключително добре изградена мрежа. В Южна Америка, например, където се произвежда кокаина, има много такива агенти в Перу, в Венецуела, в Богота, Колумбия. Имаме и контакти с Американската агенция за мониторинг, за да ни кажат какви самолети излитат от американските летища. Мартиника е френска територия, и там именно сме изградили специална антена, която контролира нещата на терена. И в тази е, агенция с функции на антена, която да долавя всякакъв вид шумове, работят французи, испанци, англичани и така нататък. На европейско равнище, в Европа по-точно, има платформи, които ни помагат да прихващаме кораби. Такава една платформа има в Тулу, Тулон или в Западна Африка. Дакар е един пример. Или в Кракра, в Гана, където работим заедно с италианци, португалци, испанци, англичани, холандци и така нататък. И накрая има много офицери за свръзка, които работят в самото Марокко и самата Испания. И така отново се връщам на канабиса. Тук е, французите са убедени, че разполагат с съответните инструменти за международно съдействие, а именно връзката с Европол. Има обаче, според французите, според французите има определени операции, които могат да се изпълняват на територията на самата Франция, а има и други, за, чието, за чието успех трябва да бъдат привлечени офицерите за свръзка от Испания, било то Коста дел Сол или Аликанте. И за това нашите, америка... нашите испански партньори най-вероятно ще открият съответен пункт в Алгесирас на отрешния бряг на Марокко. Тоест, виждаме, значи, че френската страна има намерение да командирова офицер за свръзка в съответния пункт в Испания или Марокко, ако те желаят да го приемат, защото с това според нас е разковничето за резултатността на нашата кампания. И сега, ако решим да направим стъпка още по-нататък, по, в областта на сътрудничеството, френското и испанското правителство подписаха през април месец 2010 година договор на междуправителствено равнище за съвместни, постоянни съвместни екипи. Във Франция, например, за да се разтурят, за да се елиминират тези групировки, трябва да се започне тяхното изкореняване още в при извора, а именно Южна Испания. И за това ние оперативно си сътрудничим с испанските органи. Изпращат се на испанска територия специализирани френски екипи, които събират разбира се, в тясно сътрудничество с испанските служби, събират информация за имотното състояние на френските престъпни групировки, които, са, които оперират на испанска територия. Започнахме през април месец 2010 година. Резултатите са 18 тона конфискуван канабис, 6 тона кокаин, милион и 600 хиляди евро конфискувани, около 60 престъпника пратени на съд, някои от тях съвсем непознати за френските и испански служби. И така вече 15 минути държа реч, ако ми позволите още няколко минути. Каква е френската позиция за това как да се използват, какво е френското мнение за това как да се използват международните механизми? Испанците много вярват в Европол, защото вече познават резултатите от това съвместно действие. Испанската страна в този смисъл стартира новативна инициатива началото на миналата година, а именно да използва френските оперативни служби за пряк обмен с съответните им отдели в Европол. Това не значи, че централизираме нещата, така както са централизираните във Франция. Просто се опитваме да извлечем максимална ефикасност. Европол в този смисъл определено разбра целта и дава за общо ползване досиетата си. Досиетата, които са разписани като досие за Европол, но всъщност са събрани чрез улики и доказателства от държавите членки. Това е особено полезно на френските магистрати, тъй като поради традицията в Франция ние смятаме, че това трябва да бъде едно доброволно, един доброволен механизъм за обмен на средства, отколкото задължителен такъв. Изключително сме доволни от това, че други европейски инструменти, като Прюм, например, също дават е, резултат. Франция работи по проекта Прюм отскоро. Шенген е едно живо доказателство за европейско сътрудни, полицейско сътрудничество. И в заключение, Искам да посоча, че тези съвместни инструменти в един такъв глобален свят, като света, в който живеем, трябва да бъдат обаче балансирани. Тоест, трябва да бъдат европейски, но и европолски. Тъй като Европол се състои от 180 държави. И всъщност не Европол, а Интерпол и извинете, и няма защо да не ползваме тези средства на Интерпол – особено в времена на такива бюджетни ограничения. Сигурно колегата Уенрай, директорът на Европол, ще е на същото мнение като мен, че трябва да използваме и Европол, и Интерпол. Пример за това е един интерполски, създаден от Интерпол механизъм, който дава много добри резултати в Сингапур, например. И такава е и позицията, която защитават френските представители в управителните комитети на тези две агенции Интерпол и Европол. И така, за да не повтарям, не бих искал да повтарям казаното преди малко от прокурор Грасо, но все пак искам и аз да подчертая, че някои от предизвикателствата на бъдещето, които стоят пред нас следователите и съдиите от Франция, могат да бъдат разрешени от вас, от европейските политици. Прокурор Грасо току-що спомена директивата за опазване на данните Разбира се, че подкрепям казаното от него и бих искал да дам един пример, който е, за зла участ произхожда от е, френската действителност. Сигурно сте чули за масовите убийства в Молбон. Това, което искам да ви кажа, не е свързано с конкретиката, а с това, че френските следователи трябваше да прибегнат до помощта на други служби. Разбира се, авторът на кръвопролитието бе веднага разкрит и целта бе да се разбере какво го бе довело до тези терористични му действия и се откри, че се е подвизавал и в Пакистан и в Афганистан. Тази анкета, това разследване всъщност, виждате, че почерпи информация от много източници в времето и в пространството. Разбира се, че трябва да опазваме личната свобода и личните данни, но не бива да правим така, щото да пречим наследствието чрез толкова секретност. И така, този младеж със сигурност не е отишъл в Исламабад директно от Париж, защото няма директен полет. С други думи, някъде се е прекачил. И тук искам да се позова на така, нареченото, на така наречения доклад ПНР за списъците, регистрите на пътници в европейските полети. Ако това е така, то тогава какво става със следствието? То просто става невъзможно. Не разполага с никакви данни, всичките са лични, секретни и ненакърними. И така в заключение, дами и господа европейски депутати, с оглед на инструментите, които използваме ние, полицаите, членовете на Европол и Интерпол, и държавното им субсидиране. Моля ви да не намесвате международни фактори в директивата за в опазване на лични данни. Има едно правно становище, което няма да цитирам в момента, но само ще ви кажа, че то ни създава огромни затруднения. И това е от мен, госпожо председател. Надявам се, че съм бил ясен. Благодаря ви много, господин Коломби. Наистина просрочихте много времете, времето и дамъклевия меч виси над главата ми. Трябва да дам думата направо на господин Коркорън, след което ще чуем въпросите, след като изслушаме и втората презентация. Може би така ще е по-лесно, господин Коркорън. Той е директор на службата за активи, придобити от престъпна дейност. Работи в международен мащаб по иземането на имущество. Комисията ли в момента обсъжда тази директива? Комисията е внесла предложение за регламент за взаимно признаване на заповедите за иземане. Това все още не е направено. И затова сега ще дам думата на господин Коркоран да ни представи някои от затрудненията, с които се сблъсква всеки ден в своята работа, какви изменения на европейско равнище биха спомогнали той по-добре да си върши работата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и за поканата да се представя пред тази комисия. Аз съм директор на службата за активи, придобити от престъпна дейност в Република Ирландия. Давам си сметка, че е малко времето, затова ще направя един обзор на службата, на правното основание за нейната дейност. Надявам се, че ще се умея да направя този преглед на правните разпоредби, които дават възможност за иземане на престъпните облаги. Малко време ще отделя и за развитието през последните 15 години на тази служба, процедурите, политиката, променящите се тенденции. За да можем да вникнем в развитието на гражданско-процесуалните разпоредби за иземане на имущество, ще ви представя каква бе уредбата преди 96-та година. 94-та година е прият закона, който урежда иземането на имущество при наказателно-правни производства. Това е едно значимо достижение – но по линия на тази схема всъщност се изискваше да има приключило наказателно производство с осъдителна присъда, за да могат да бъдат иззети имуществата и да бъдат наложени съответните възбрани, да бъде конфискувано имущество, да бъде получен достъп до банкови сметки и други определени институции. Независимо от значимостта на това, което бе постигнато чрез тези разпоредби, останаха доста важни криминални организации, които продължаваха да действат, защото нямаха отношение към наказателните производства. Това е защото те се умяваха да сплашат другите или имаха доста сериозни финансови ресурси и можеха да упражняват влияние. През 90-те години това, което извършваше бюрото, всъщност може да бъде свързано и с способността да се действа извън наказателния кодекс. Създаването на бюрото стана след две убийства през лятото на 96-та година. Един разследващ журналист и всъщност един служител на полицията бяха убити. И тогава бе прието това законодателство след тези трагични събития. Тогава стана ясно, че е, трябва да се предприеме нещо. Няма да ви занимавам с подробностите. Ще спомена един цитат от виден съдия, който изтълкува закона е, той свързва този закон с необходимост за упражняване на строг съдебен контрол. Всъщност това е, проистича и от принципа за пропорционалността и балансирането, за балансираната защита на правата на гражданите. Сега нека премина към самото бюро. То е доста скромно, е, спрямо международните стандарти и още стандартите на правоохранителните органи в много държави. В него работят 70 души, което е пренебрежимо. Служителите в него всъщност идват от най-различни държавни агенции. Половината от служителите, 36-ма, са от полицията, 12 от данъчната служба, петима представляват социалното министерство и в допълнение към тях Имаме е, един юрисконсулт и петима анализатори и общо 11 души технически сътрудници и администрация. Така че бюрото наистина е много скромно, ако отчитаме мащабите на други международни организации. Всичко това трябва да го имаме предвид, че в полицията в Ирландия работят 14 000 души. Независимо от казаното, бюрото работи много резултатно. Какви са целите на бюрото? В законодателството те са уредени изрично и мога да ги обобщя като идентифициране на имущество, което представлява престъпна облага или е свързано с престъпна дейност. Според закона ние можем да предприемаме стъпки по иземване на това имущество и да наложим мерки, които са необходими. Съобразно случая. Това са целите ни, те са много ясно изразени. Самото бюро най-вече има дисциплинираща, контролираща функция, позволява на, митниците, на данъчната служба, на полицията да обменят информация с една единствена цел. Следствените ни стъпки се подпомагат от счетоводители, експерти, всички те имат правомощия да извършват разследване и да завеждат а, дела, за да могат да отнемат а, престъпните облаги на престъпниците. Както ви казах, вече различни са агенциите, които съставляват това а, бюро, но поради липсата на време няма да ви представям а, всички тях. Ще обърна внимание само на едно – Напоследък бюрото насочва дейността си повече към аналитичната работа и подготвянето на обвинението за съдебна фаза. Тоест, събира се информация, доказателствен материал в миналото тези въпроси бяха пренебрегвани, бе предпочитано доказателствата да се внасят направо в съда, но напоследък ние сме съсредоточили вниманието си повече върху начина на живот, доходите на престъпниците, за да можем да изградим една пълна представа за това как боравят с облагите от престъпната дейност. Всички специалисти, които работят в бюрото, са разпределени по екипи. Те всички работят в една сграда. А, служителите на бюрото в своята работа биват ръководени от а, полицията, но се спазват принципите на равнопоставеност на всички съставни елементи и усилията на всички работещи биват оценявани по достоинство и равноправно. Това се цени много. Законодателството, което урежда работата на бюрото, то предвижда възможности за събиране на доказателствен а, материал, но може би най-важният аспект в работата на бюрото е възможността на служителите да работят анонимно, т.е. те имат правна защита. Тяхната анонимност е гарантирана. Най-общо казано, трябва да допълня, че правомощията и функциите на бюрото се използват целенасочено срещу определени физически лица, не в общ план. Онези лица, които бъдат подбрани за оперативна разработка се подбират много внимателно, като се обръща изключително голямо внимание на тежестта на престъпните им деяния. Вече споменах мултидисциплинарността в бюрото. На практика ние така работим, че а, отговаряме за успеха, който можем да постигнем в тези смесени екипи. Можем да обменяме информация. Различните агенции могат да правят това и това спомага за преодоляване на традиционните затруднения, които съществуват в тази сфера. Цялата информация, която се събира, е съобразена с целта на разследването и всеки от оперативните работници може да я прилага по своя преценка. Това е една доста обхватна стратегия, като основната цел е престъпниците да бъдат лишени от своите престъпни облаги. Различните агенции допринасят, тъй като в тях хората са с най-различни умения – Закона от 96-та урежда подробно как точно да постъпва бюрото към отнетото имущество. Всъщност става дума за отнемане на имущество, конфискация на имущество по гражданско правно производство с оглед да бъде постановена осъдителна присъда по линия на наказателното производство а, Върховния а, съд а, също защитава тези а, права. Има разпоредба, например, за покриване на обоснованите разходи, които са правени. Предвижда се също така и 7 годишен срок от момента на иземане на облагите от престъпна дейност и възможността те да бъдат освоени от органите по някакъв начин. А, можем също така а, да а, обвържем а, действията си и с това, което е предвидено в социалната сфера. Това се прави а, съгласувано. И сега съвсем набързо ще ви представя международните аспекти на нашата дейност. Виждате тук а, това изложено на а, слайда, взаимодействието с международни агенции – няма да се очудите, че в голяма степен ние си взаимодействаме с колегите в Северна Ирландия, но все по-често си взаимодействаме с европейските колеги и колеги в цял свят. Ние сме част от неформалната асоциация на правоохранителните органи, съкратено Карин – и също така службата за иземане на имущество, създадена през 2007 на европейско равнище, като целта е да се обменя информация. Казах вече, че ще се съобразя с предвиденото време. Ще ми се обаче да спомена някои дейности в международен план които се явяват пречка понякога. Много често установяваме, че другите юрисдикции се притесняват да обменят информация, особено когато става дума за гражданско-правни производства, когато нямаме осъдителна присъда за криминално престъпление. А, имаме, например, различни а, заповеди за назначаване на поемнаци, на синдици за имуществото. Обикновенно така се действа. Върховния съд прави проверка и се назначава такъв синдик. взаимното признаване на заповедите за иземане на имущество по гражданско-правни производства по принцип се признава навсякъде, но има предвидени съответни мерки за защита, които първа трябва да бъдат проучени. Понякога възникна и въпроса за разпределянето на конфискуването имущество, тъй като част от него попада под друга юрисдикция и съответно тези имущества трябва да бъдат разпределени. Като имаме предвид колко усилия и време са необходими за едно разследване, това е въпрос, който също трябва да бъде обмислен. И на последно място, понякога има проблеми с тълкуването на международни спогодби и те също пораждат спорове. В цялост, бюрото, в което работя, се опитва да бъде образец за работа, постига успех в Ирландия и Целта ни е да не отстъпваме от този успех и да се придържаме към водещите практики. Благодаря за вниманието. Благодаря ви, господин Коркоран. Много благодаря, че бяхте така целенасочен. Сега ще дам първо думата на координаторите. И моля много само въпроси да задавате и то за една минута Времето ни изтича. А, освен това, трябва да чуем и доктор Латоре. Мерси, мадам президент. Госпожа Матио, благодаря. Благодаря за презентациите. Наистина, е, наистина е успокояващо човек да разбере, че няма само мафиоти в Италия, че ние във Франция си имаме нашата организирана престъпност. Шегувам се, но наистина е ясно, че в Италия много се говори за мафия, за организирана престъпност. Във Франция не се говори толкова, само посветените, полицията, съдиите разполагат с такава информация. Обикновено журналистите ни дават информация за това колко канабис и колко наркотик са конфискувани, колко пари са изпрани или колко пари е предотвратено да се изперат. Така или иначе обаче не знаем какво точно се случва в а, Франция. Това разбира се е и плод на политическа стратегия, била тя дясна или лява. Жалко е така или иначе. Благодаря значи за презентацията. Стана ми ясно какво искате и за това ви питам ви питам, директивата за опазване на личните данни и тяхното съхраняване, което ще обсъждаме в Либе, ще имам предвид вашето искане и ще го защитя. Сега, господин Кур Корон, благодаря ви много за презентацията. Виждам, че постигате резултати с конфискуването на престъпни активи. Благодаря. Благодаря. Следващия оратор. Обима гостама най-липше за... Госпожа Файон, благодаря. Ми искам да започна и аз с благодарности на двамата ни гости за изключително интересните им презентации. Бих искала да поставя въпрос, свързан с търговията и трафика с наркотици във Франция. Имам допълнителен въпрос, свързан с трафикът на хора, не само трафикът на стоки и наркотици в нашия случай. Защо питам това? Защото днес Европейската комисия ни представи стратегия, съдържаща 40 мерки за борба с, с търговията с хора. Една от мерките предвижда създаването на специализирано звено за борба с това срамно явление и за координиране на работата на съответните европейски органи. Вие споменахте колко е важно сътрудничеството, съдействието между национални органи и европейски агенции, международни агенции всъщност. За това искам да попитам дали смятате, че това съдействие, това сътрудничество може да бъде полезно и в областта на търговията с човешки същества. Благодаря. Господин Нютандън, благодаря, госпожо председател. Господин Колумби, как би ви помогнало въвеждането на Европейска прокуратура, Европейско ФБР, Европейски наказателни актове, законодателни актове, хармонизирани е, наказания и евентуално европейски е, затвори. Би ли било полезно това? После колегата от Ирландия, господин Коркаран, какво става, ако а, тези лошите имат имущество не само в Ирландия, но също и в а, Швейцария или САЩ? Как успявате хем да го запазите в тайна, хем да а, обърнете внимание на швейцарците или а, американците? От зелените ще се изкаже някой не, господин Къркоп тогава. Благодаря, госпожо председател. Е, и към двамата мога да си задам въпроса, но по- повече е насочен към господин Коркаран. Интересуваме връзката между това, което е, вършите вие е това, което правят е, Министерствата на финансите е, у вас. Е, финансовия аспект на престъпността. Като си имам преди това, което става сега, има много примери, свързани не единствено с прането на пари. Интересно е как как в последно време е, съвместно си се, се водят разследвания от правоохранителните органи и съответните структури е, на Министерствата на финансите. Имате ли коментари по този въпрос? Господин Сондегард, една минута. Няма го. Господин Акулино, една минута. Той е докладчик. Благодаря, госпожо председател. С голям интерес изслушах господин Колумби и господин Коркаран, който ни запозна с бюрото за имущество, придобито от престъпна дейност. Давам си сметка, че има стабилни организации и в страни извън Италия. Освен Италия а, които се занимават с борбата с организираната престъпност. Имам а, един въпрос, който и към двамата. Кой инструмент би бил най- а, подходящ за разследване на престъпленията, с които вие се занимавате на европейско равнище? Кое би било най-полезно за вас да се въведе на европейско ниво в борбата с мафията? Аз знам, че акцента на вашата работа е по-различен. Ирландия, освен това сте от различни страни. Ирландия и Франция са различни страни, но и на двамата. Какво би ви било най-интересно на европейско ниво? Госпожа Харкис. Thank you. Köszönöm, elnök asszony. Колумби Ур, igen érdekes előadásában. Да, благодаря. Наистина и презентацията на господин Колумби бе изключително интересна и ни стана ясно колко различни форми и начини се противодейства във Франция на организираната престъпност. Спомена и руската мафия, така че искам да ви задам конкретен въпрос в тази област. Ние, Унгария, сме посткомунистическа държава. И позволете ми, значи, да ви кажа, че за нас, когато стане дума за организирана престъпност, почти веднага я отъждествяваме с връзката и с Италия, защото връзките между централноевропейските мафии и, европейски, и италианската мафия са много близки и са свързани винаги с държавата. Това, разбира се, съвсем не е нищо ново за Русия. Такова взаимодействие, такава симбиоза е позната там отдавна, особено в областта на търговията с оръжие, където мафия и държава работят ръка за ръка. Нямам време тук да се разпростирам. Просто искам да кажа, че съществуват разклонения метастази в тъканта на държавата – и това е валидно не само за Русия и за нейните бивши държави сателити в Централна Европа. Такъв един пример съществува в Средните щати и в случая с банките и пазарите на недвижимости. В САЩ това не е свързано с търговията за оръжие, с оръжие. Сега искам да попитам, има ли връзка между френската организирана престъпност и е, руските мафиотски организации? Благодаря. Um, Detective Chief Superintendent Cochran is here at my instigation and I'm glad he is because we had a situation where people who had no... Да, благодаря. Очевидни са примерите за хора, които е, живеят много над средствата си и общественото мнение иска да види някакви мерки. Някой да страда, някой да бъде наказван. И такава една мерка може да бъде взета в, на европейско равнище. Да покажем как се действа. И сега Искам да попитам нещо свързано с съдебната система. Т.е. вие използвате тук гражданското право, а не наказателното право. Няма защо да търсите наказателно нарушение. Може да се позовавате на гражданското на гражданско-процесуалното право. Така няма нужда да доказвате съществуването на престъпление. По въпроса сега за балансът в Ирландия. Там не всички са на мнение, че може да си сътрудничат различните видове организации като жандармерия, полиция и така нататък, защото не всички имат право на достъп до информация, която е дадена на една организация в условията на поверителност. Как смятате, че това може да се балансира? Благодаря. Венто минуто, онореволе Костелло. Госпожа Костелло, една минута. Sorry, Chair. Um, thank you very much, and uh, I'd like to thank all благодаря на всичките оратори от следобедното заседание и тримата много интересни бяха изложенията. Господин Коркаран, особено ми бе интересно вашето изложение. Да, предполагам, че аз съм по-запозната с положението в Ирландия и за това. Сега, в връзка с това, което казахте, че 7 години се изчаква преди да се влеят в фонда а, средствата процента от. А, е, а, е, смятате ли, че може да се заделя процент от това имущество, което е да бъде върнато в а, е, унези общности, които най-много са а, пострадали. Например, наркотиците, търговията, търговията с наркотици засяга конкретни общности. Друг въпрос през март 2012 година комисията обяви, че ще се пише нова директива, подобна на това, което имаме у нас в Ирландия. Нещо, което ще изисква а, осъдителна присъда по наказателно производство. Сега, а, може ли да се гарантира, че ние, а, Ирландия, ще участваме в прилагането на това, а, тая директива? После въпроса за събирането на данни. Той бе повдигнат няколко пъти и се спомена достъпа до, до телефонни разговори по мобилни телефони е, с давност повече от 6 месеца. Един от проблемите, особено в Ирландия и Дъблин, е, че много от престъпниците използват нерегистрирани телефони недерегистрирани абонати са и за тях не се води, е, не, те не са, не, не са проследени. Може ли по някакъв начин е, да се уреди това с мобилните оператори, за да се осигури проследимост и на такива разговори? Госпожа Йотова. председател. Искам благодаря на всички участници в днешния следобед с изключително интересните информации, но имам един много конкретен въпрос към господин Коркоран. Той, ако правилно съм ви разбрала, господин Коркоран, вие сте променили законодателството след лятото на 96-та година и за конфискация на имущество, придобито по незаконен начин, вече не е необходима издадена присъда. И тъй като ние сме в навечерието на изготвянето на европейски документ, свързан с тази тема, за мен е много важно да зная какво показва вашата практика. Дали а, подобно законодателство не създава възможност за обратното действие, т.е. за злоупотреби и за, а, за чисто политизиране на въпроса и политически натиск върху някои, в кавички, неудобни а, представители на бизнеса, които участието на изпълнителната власт поставя под въпрос. Процедурен въпрос. Frau Vorsitzende, ich habe nur eine technische Frage zur Geschäftsordnung, die... Аз имам един технически въпрос, свързан тук с дневния ред. Кога ще обсъдим последната точка от дневния ред, а именно 12. Може би казахте нещо в началото на заседанието, казала сте, пък аз не съм разбрала. Много е важен този въпрос, който е застъпен в 12-та точка следващата седмица или последващата. Тогава ли ще го обсъдим? Как точно ще се случат нещата? Allora, ehm, vi dicevo prima, abbiamo accumulato un notevole ritardo e... Ehm... И така, много закъсняхме. Много, много даже. И с, след това, което предложихте, искам да попитам господин Коркоран и господин Колумби дали могат да ни пратят отговорите си в писмена форма, защото в противен случай трябва просто да анулираме изявлението на Франко Латоре, което е несправедливо според мен. Така че бих му дала думата веднага. Той е председател на мрежата от организации на гражданското общество – ангажирани с социалната борба срещу транснационалната организирана престъпност и съм убедена, че гражданското общество следва да бъде двигател на всички промени и за това е, му давам думата за изявления. Неговата организация се бори отдавна с транснационалната организирана престъпност. Колабораре, даре un и лавори дела. Благодаря, госпожо председател, за поканата за участие в заседанието на вашата комисия. Надявам се да съм на висотата на вашите очаквания. Госпожо председател, вие знаете, че преди 30 години бе прият закона Латоре, който включваше в нашето законодателство така наречения престъпен сговор, както и дефиниция на конфискация на престъпни облаги. Моят баща, който бе парламентариста, автор на тази, на този закон, не успя да види неговото гласуване, защото мафията го уби месеци преди влиза гласуването на този закон. Законът Латоре се счита за изключително ефикасно средство от международната общност в борбата срещу икон... меж... организираната престъпност. Моята или мрежата, която аз председателствам, защитава принципа на законността на борбата социална и цивилизационна борба срещу организираната престъпност. Ние събрахме 1 милион подписа, които искат социално да бъдат използвани средствата, конфискувани от мафиотска дейност. Мрежата ФЛЕР бе създадена тук през 2009 година. Тук в сградата на парламента в същата тази сграда, където вие упражнявате законодателната си дейност. Присъстваха 40 организации, представителки на Средиземноморието, на бивша Югославия, на Кавказската област и на Европейският съюз. Докладчица, е, председателката се намесва, моля за тишина. Господин Латоре има право да изложи презентацията си при тишина и спокойствие. Който не се интересува от неговото изявление, моля да напусне залата. Посо? Грация, президента. Продължава господин Латоре. Та така, казвах ви, по-скоро опитвах се <laughs> да ви кажа, че съм благодарен за вашето внимание и да ви разкажа за мрежата наречена Флер, която оперира в много държави по света и в Европа. И определено нашата целева група са младите поколения. И стартирали сме много инициативи през трите ни години съществувание. Ако искате, може да посетите нашата веб страница www.flair.net. Искам една инициатива просто да ви подчертая тук като пример. А именно летните лагери. Летните лагери, които ще организираме в Южна Италия, Пулия по-точно, за трета година и тук ще участват стотици младежи от цяла Европа, както и международни експерти, които ще ги обучават по въпросите на организираната престъпност и законните средства за борба срещу него. Ще е, цитираме и конкретни примери на добри практики от различните държави. Смятам, че много младежи в Европа осъзнават колко са опасни тези престъпни организации и как присъстват в нашият ежедневен живот. Много от младежите участват с мирни средства в борбата срещу мафията и се съпротивяват на нейното желание да ги въвлече в престъпните си мрежи. Тези младежи всъщност вече водят битка, която водим и самите ние. Европейският съюз предлага е, директива за конфискация на престъпни облаги. Няма да се задълбочавам по въпроса, просто ще кажа, че за нас това е изключително ново предизвикателство. Защо? Защото Флер се занимава именно с това, с просветна кампания сред гражданите на Европейския съюз и на всички граждански общества, в какво се състоят усилията на политиците да се борят с е, престъпността. Благодаря. Riutilizzo fini sociali. Е, до субито ла парола. Благодаря ви, че бяхте толкова кратки, господин Торе. Необходимо е да водим тази битка и с оглед на социалните постижения. Госпожа Матю, благодаря ви за ангажимента ви и Искам да ви попитам дали в някои държави младежите са по-ангажирани от други, дали северните младежи от северноевропейските държави са с повече гражданско съзнание, отколкото южноевропейците. Дали има някакви социални модели, които можем да отчетем като присъствие в една или друга географска ширина? Благодаря. L'onorevole Fayon Perez. Ah, l'onorevole Borsellino. Госпожа Борсалино има думата. Бих желала да направя един коментар. Удоволствие да имам възможността да, приветствам, да ви приветствам с добър дошъл тук. Спомня, когато бяхте председател на Ливра 96-та година. Тогава в парламента представихме Сдружението Либера и бях удивена, когато пристигнахме, че такава организация а, няма. Няма такава организация шапка на гражданските общества, за да може да се води битката срещу организираната престъпност. Тогава имаше огромен интерес, интерес в парламента така че тази организация е нещо съвършенно реално и то се породи от една привидно много странна мечта. Но постигнахме всичко благодарение на своята отдаденост. Ето ви едно доказателство и тази организация наистина го доказва. Съвсем кратко искам да ви благодаря за интересното изложение. Има ли много млади хора от моята държава членка, която е съвсем на север в Европейския съюз? И защо провеждате своите срещи а, на юг в Италия? Всички ние възприемаме юга като а, център на престъпността. Те не се ли опитват да привлекат някои от вашите хора към своите престъпни организации? Ich bedauere, dass wir jetzt sehr wenig wenig Zeit hatten für dieses sehr wichtige Thema. Съжалявам, че не ни остана много време по тази важна тема. Бих искал да разбера дали има възможности за укрепване на европейските аспекти на вашата дейност. Благодаря. Наистина много съжалявам, но времето изтече. Ще проведем заседанието на координаторите и предлагам да поканим господин Латоре да дойде и друг път, когато имаме повече време. Много е наситена нашата програма, но изключително много изоставихме. Моля за извинение за това. Искам само да кажа, че организацията Флер допринесе много не само в Италия, но и отвъд нейните граници. Говорихме за това и миналата седмица, споменахме различни конкретни случаи, свързани с организираната престъпност. Говорихме за това как да бъдат привлечени представители на различни държави, така щото и взетите престъпни облаги да могат да бъдат използвани за благото на обществото и вие давате един чудесен пример. Смятам, че и други държави могат да последват примера ви. Вие сте вложили толкова много в тази организация. Ако искате, може да отговорите на въпросите. Господин Латоре. Аз също ще изпратя отговорите на въпросите в писмен вид, за да ви подпомогна. Благодаря ви за това. И сега ще продължим с подготовката за заседанието на координаторите, което ще бъде проведено при закрити врата.